benvenuti ai colleghi parlamentari e Добър ден на всички и най-вече добре дошли на нашите гости. Ще си разделим работата на два отделни панела. възоснова на доклада на господин Малкъм Карбър за пазара на електронни съобщителни услуги. Искам да му дам думата, за да ни представи темата, след което ще преминем към двете отделни дискусии, които ще включват кратки изказвания на гостите и въпроси и отговори с участието на депутатите. След това ще обобщим дискусията в края на тази двучасова дискусия. Сега искам да дам думата на господин Харбър. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Серджо. А тъй като съм докладчик за частта от това досие, която попада в ресора на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите ИМКО. а За това отстъпих временно председателското място. Няма да правя пространно въвеждащо изказване, тъй като господин Кройцман, както и другите, докладчици в сянка бяха много активни. Госпожа Бастос и госпожа Верньо също ще дойдат скоро време. Ние сме се срещали няколко пъти, за да обсъдим това досие. Многократно съм подчертавал, че моят доклад вече е готов, той е предоставен на разположение, тъй като не разполагаме с достатъчно време. Водещата комисия по промишлеността иска да се гласува в парламента по целия пакет до края на февруари. Затова и ние трябва да действаме по-бързо и да изготвим документ, който вече е предоставен. Това също е необичайно, тъй като ще имаме изслушване с участието на експерти. Освен това, същевременно ще обсъдим моя доклад с участието на колегите но предлагам първо да чуем експертите. Разбира се, вие можете да коментирате нашите предложения и се надявам да го направите. Бъдете а, критични или ни кажете, ако ви допадат, защото от време на време има и такива случаи, когато хората харесват това, което правим. След това ще има около 20 на минути за моите колеги, ако искат да поставят някои други въпроси. И сега, за да поставим рамката на дискусията, в отговорността на нашата комисия е свързана с директивата за универсалната услуга. Ние отдавна отговаряме по този въпрос, още когато единия пазар беше част от ресора на правните въпроси и единия пазар. Мисля, че се наричаше така на времето. Аз имах привилегията да съм докладчик за реформата в пакета за далеко съобщенията, който най-сетне беше прият през 2002 година. Бях и докладчик при преразглеждането на този пакет когато беше прият през 2009. Работил съм с двама комисари, това е третия, с който работя. За моя изненада, аз не очаквах толкова скоро да се прави преразглеждане на тези директиви и сега отново се оказвам в позицията на докладчик по въпросите на електронните съобщения. Моите колеги ме поканиха, за да продължа работата си по тази тема. Ние отговаряме на, за отглеждането на правата на потребителите, свързани с предложенията, направени от комисията. Моят доклад се спря на това, което предлага комисията относно засилване правата на потребителите. Ние сме съгласни в голяма степен с това, което се предлага, но не сме съгласни с начина по който беше представен като законодателен пакет, защото създава много обърквания. 28 са регулаторните органи, които са приложили тези мерки. И сега подбирането на отделни елементи, включването им в регламента създава объркване. Ограниченията, свързани с избора на законодателен акт, регламент, лишава регулаторните органи от възможност да действат бързо в един много бързо развиващ се пазар. Затова трябва да се презгледат някои от идеите с изменения към съществуващата директива за правата на потребителите, които да бъдат прилагани в последствие от регулаторните органи. Комисията искаше да има повече участие в правилата, свързани с изпълнението. През 2009 парламентът подкрепи създаването на органа за контрол върху електронните комби... комуникации. Сега регулаторните органи действат в много по-голяма координация преди те бяха по-критични и оказваха се взаимно натиск, за да се постигне напредък. Около десетина от пазарите не прилагат както трябва съществуващите правила. Според нас, работа на комисията е да накара да се прилага съществуващата правна а, рамка. Централизирането на решенията на ниво Европейска комисия и селективното прилагане на регламента не е приемливо. Имаме съгласие по този въпрос с докладчиците в сянка, но разбира се, с това ние не отхвърляме ролята, която трябва да се играе от страна на комисията по тези структурни аспекти. Ние искаме да се засилят правата на потребителите, искаме да разберем от вас дали сме направили това, което трябва. Ние трябва да подчертаем че искаме да има регламент, който да гарантира повече достъп до интернет на потребителите. Тук много важно е да има неутралност на мрежата. Преминаваме все повече към интернет с висок капацитет, който позволява да се осъществяват редица дейности по интернет и не бихме искали да се допуска нарушаване на достъпа до обикновения интернет. Все повече информация се предоставя а, чрез уебсайтове за потребителите вместо върху опаковката. Очевидно е, че трябва да се гарантира достъпа до интернет чрез тези законодателни предложения. Втората част на дискусията ни се отнася до това как най-оптимално да се постигне тази цел, без да се нарушават възможностите за новаторство, за нови продукти, услуги, за използването на нови устройства. Бежичен интернет. Също създаването на възможности все повече хора да използват безжични устройства. Това ще бъде структурата на дискусиите, затова сега ще спра а, с моето изказване, ще дам думата на експертите, след което ще чуем и нашите колеги. Следващият етап е разглеждане на предложенията за изменения към моя доклад. Председателят, благодаря. Нека да започнем тогава с първата част на нашето изслушване и искам да дам думата на тези, които ще участват в дискусията, след което ще имате възможност да изразите свое мнение или да зададете въпроси. И накрая председателят на нашата парламентарна комисия ще направи резюме на дискусията. Искам да дам думата първо на Пола Хотън, който е директор по въпросите на потребителските пазари. Той ще участва в първия панел. Искам да помоля ораторите да се придържат към регламент за изказване от 10 минути. Благодаря за поканата. Както казахте, аз се казвам Пула Хаутън. Аз съм от Асоциацията на потребителите в Лондон. Аз говоря от гледна точка на Обединеното кралство. Моята, моите колеги, които ще говорят по-късно, ще засегнат други аспекти. Много от нещата, които ще споделя, се споделят в по-широк план. На първо място ние подкрепяме в голяма степен целите за единен цифров пазар. От наша гледна точка особено, що се отнася до правата на потребителите. Виждаме, че има стъпка напред. Това, което ни безпокои във връзка целия пакет е да не се губи перспективата за гарантиране на конкурентоспособността и на иновациите. Относно въпроса, който беше поставен, дали това е вярното средство, Ние не можем да кажем дали това е така или не. Когато говорим за директива или регламент, винаги нещата опира до това да подкрепим минимална хармонизация. Начина по който ще се постигне е нещо друго. Може да се направят също и, и из, изменения към альтернативни законодателни актове. Както казах, ние подкрепяме в голяма степен предложението. Читаме, че това благоприятства една конкурентна среда, създава възможности и права създава възможности за повече взаимодействие с доставчиците на далеко съобщителни услуги, разглеждат се въпроси с включването на договорите, преминаване от един доставчик на друг е, и различни други етапи. Много неща са включени тук. Така че ще има и доста промяна в начина по който ще се изразходват средствата защото когато се настоява нещо да се направи в една област, това води и до промяна в насочеността на средствата, които ще бъдат използвани. И трябва да видим какъв ще бъде в бъдеще ефекта въздействието от предложенията като цяло. Относно някои от конкретните предложения в регламента, искам да кажа, нещо по основните въпроси, свързани с правата на потребителите. Групирал съм ги в три точки. Първо, въпроси свързани с информацията и сложността. На второ място, въпроси свързани с качеството на услугата. И на трето място, въпроси свързани с процеса на преминаване от един доставчик на друг. Първо, за информацията и сложността. На този пазар се борави с понятия, които са познати на хората за текстови съобщения и други. И мисля, че потребителите тук са наясно. Там, където имаше трудности, са, е свързано с данните. Бил Монитър извърши проучване в, СА, в Обединеното кралство, което показва около 6 милиарда повече се плаща от потребителите в Обединеното кралство за данните, които използват. Също обърнахме особено внимание за, на промяната на условията в а, срока, за който действа договора. Ние в Обединеното кралство създаваме възможности за, за преминаване от един доставчик на слу в друг, в, при положение, че има необосновано нарастване на разходите. Ние направихме проучване миналата година, ще го съвремим тази година, за да можем да установим кои са основните проблеми. 29% от хората се оплакват, че е бавен интернет, 18% за срив и 15% се оплакват от това, че са били лишени от връзка в продължение на дни. Повечето проблеми са свързани с покритието. Не навсякъде има покритие, но още по-разочароващо е, когато имате проблеми с покритието на работното си място или у дома. На следващо място преминаването от един доставчим към друг. Около 5000 души анкетирахме в рамките на едно проучване, свързано с преминаването от един доставчик на друг установихме, че една трета от хората, които са имали намерение да преминат към друг доставчик, са го направили, останалите са се отказали. Ние се опитахме да разберем защо. 34% от хората казват, че са се бояли, че нещо няма да се получи. 32% че е труден процеса и 12% казват, че са останали при стария си доставчик, защото им е предложил по-добри условия. Що се отнася до възприятието, хората посочват и някои а, други а, проблеми, свързан с ефекта от а, пакетирането на услуги, това може да бъде също една от основанието за преминаване към друг доставчик. В мобилния сектор а, има някои технически предизвикателства. Това са трите групи въпроси, които особено ни интересуват и тук а, виждаме проблеми за потребителите. По отношение на направените предложения, както казах в началото, добре е, че има предложения, които обхващат а, целият път, който преминават потребителите. Нямам конкретни бележки, свързани с клаузите за информацията. Там пакетът изглежда добре. Ние подкрепяме предложенията да се позволи на хората доброволно да се определят таван за ползването. Направихме изследвания по въпроса миналия месец. Това са изследвания, които показват какви са намеренията на хората, не толкова какво реално са направили. 24% от хората казват, че биха се възползвали от такава възможност. Подкрепяме също клаузата, свързана с въпроса за дискриминацията, когато, когато използват услугата в чужбина девет девет пенса е на минута в Обединеното кралство и много по-висока е таксата, ако е във Франция или друга държава. Регулаторът е предвидил мерки в тази посока. Ние бихме подкрепили предлаганите 6 месеца може да изглежда произволно, произволно срок от 6 месеца. Има случаи, когато договорите са 24 месеца, но а, си струва договорът да бъде достатъчно дълъг, за да се покрият а, разходите Бихме подкрепили разпоредбите относно блокирането на сим-карти и ускоряването на процедурата. Но не всички хора, които имат намерение, преминават през процедурата. Ние считаме, че процедурата трябва да бъде направена по-плавна. Член 30 е нещо, което подкрепяме за мобилен телефон, който може да използвате в рамките на един ден. Това е нещо, което бихме подкрепили по няколко причини. Първо, че трябва да има последователност. Ако се направи промяна, тя трябва да е еднакво прилагана от всички. Хората трябва да са достатъчно мотивирани, за да преминат през процедурата за смяна на доставчика. Не искаме системата да се ръководи от е, губещите. Не бива да се а, е, затруднява конкуренцията. Ние разговаряхме с нашите членове и с обикновените граждани в Обединеното кралство, за да стигнем до констатациите, които споделих. Председателят, благодаря. Сега искам да дам думата на господин Кип Миг, който е директор по въпросите на политиката в Everything Everywhere. Um, <coughs> thank you, thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Нека да дам малко разяснение за нашата организация Everything Everywhere. Съкръщението е ЕЕ. Това е съвместно предприятие на Orange и Deutsche Telekom. Така че аз не се изказвам от името на едната или другата компания, но отчитам и техните становища в моето изказване. Няколко слайда съм приготвил, през които ще мина много бързо, но първо ще ви дам малко фонова информация за нашата е, организация. Е, ще коментираме някои принципни позиции и ще говоря за някои неща по същество. Няма да е, минавам през слайдовете ред по ред. Но искам да коментирам малко самата индустрия. Мобилната индустрия в Европа е много конкурентна. Четири оператора са в много съществена, интензивна борба за печелене на клиенти. средата е изключително силно регулирана и също така има много други конкуренти които предоставящи нетрадиционни услуги и те не подлежат на същата регулация, както традиционните оператори. И е, считам, че това съображение трябва да се отчита в целия процес. Значи, самия бизнес не носи кой знае колко е, печалба възвръждаемостта на капитала на четирите основни оператори не е, е кой знае колко впечатлителна, т.е. пазарът е много труден. И в тези условия е изключително важно, е, критично важно е да има правилна регулаторна среда. И когато се обсъжда настоящото законодателство, тук комисията стои зад мен и аз имам добри приятели там и искам да ги предупредя, че аз лично не съм голям почитател на предложеното законодателство. Защото когато се предлага един законодателен текст, той трябва да покрива определени критерии. Тук на слайда ви ги представям, няма да ги чета в подробности, после ще говоря малко по-конкретно. Е, сигурно ви е трудно да прочетете това, което виждате на екрана, но е, така доста е, при... частично оглеждаме критериите и се опитваме да отговорим дали законодателството ги покрива. А, от една страна, законодателството се обръща към един много важен проблем, което е липсата на инвестиции в пазара в Европа. И там има и други добри черти в законодателния текст. А, ние харесваме предложенията за управление на радиочастотите, за, по за по-голямата необходимост от хармонизация в е, това отношение. Но ключовият момент, който не ни харесва, е, че е, това законодателство е, засяга ред съществуващи законодателни инструменти. Господин докладчикът Малкам Харбър каза, че се занимава с това законодателство от десетилетия, съществуващото законодателство не е, зл... е доста добро. Той, то дава една много изчерпателна рамка, в която могат да се вземат решения за инвестиции в Европа. И това, което не ни харесва с настоящото предложение, че се базират на а, различен законодателен а, инструмент, за да се решават същите проблеми, с което се нарушава съществуващата законова сигурност. И отново няма да коментирам в подробности, но рамковото решение за телекомите от 2002-2009 даваха такава сигурност, също и директивата за правата на потребителите. И ние, тя много ни харесва, защото тя дава равнопоставеност на участниците в пазара. Тоест, ние е, заставаме зад предложенията на докладчикът да се отчетат е, тези вече съществуващи е, законодателни текстове в предложената рамка. Освен това, чисто от гледна точка на процеса, ни се струва, че трябва да има малко повече обмисляне на тези неща, е, доста повече, отколкото бяхме свидетели в последните няколко месеца. Сега, ако мога да коментирам малко в е, подробности договорите е, след 6 месеца. Считаме, че това ще повиши разходите и сложността за потребителя. Тук е необходимо също така абсолютно да се преструктурират е, договорите през, е, и то, това трябва да се направи от всички оператори. Затова приветстваме факта, че докладчикът предлага да отпадне тази клауза. Смятаме, че е много разумно това предложение а правата за прекратяване на договор за поради несъответствия между а, обещанията и съответно из, предоставената услуга, също подкрепяме а, е, предложението на докладчика да има една а, претеглена средна стойност или оценена средна стойност, а не реална скорост, защото знаете, че скоростта варира много, така че трябва да се търси една средна такава. Също има предложение от докладчика, който е, е много положително, но не смятаме, че е необходимо да се прави. Свързано е с точността на подаваната информация, защото има законодателни текстове, които е, се е, регулират тази материя. Смяната на доставчиците, задължението в рамките на един ден да се поддържа същия номер, бихме казали, че е, най-важно е да има, да, да се продължава доставането на услугата, а не да я, имаме съображения за скоростта тук. Така че понякога е невъзможно просто да се смени е, доставчика и да се запази номера в рамките на 24 часа. Това се налага да стане на другия ден. Е, от доста време съществуват регулаторни текстове за смяна на доставчика в Европа и има направени системи в инвестиции, които още не са се изплатили. И в край на краищата ключовия момент за потребителя не е дали смяната ще стане за една, един, два или три дни. А, въпросът е дали ще му се прекрати предоставянето на услугата. Това е, е всъщност проблема за потребителя. И е, в такъв смисъл е, се надявам, че депутатите разбират, че много компании, които са инвестирали огромни системи, суми в съществуващите системи и да им се наложи сега да инвестират още за да ги сменят, за да има смяна в рамките на 24 часа, просто не е оправдано. Това ще доведе и допълнителни разходи. Международни обаждания и СМС в рамките на Европейския съюз няма да коментирам това, освен, че мога да кажа, че считаме, че тази намеса е изключително неудачна в един много конкурентен пазар. Комисията самата бе установила това и в миналото бе решила да не интервенира. Нямаме, няма економически съображения, които да говорят в полза на намесата предложенията пред вашата комисия и пред комисията ИТРЕ съдържат е, елементи на промяна да се извади тази клауса и ние сме за това. Е, възможността потребителите да сложат огранич... таван на потреблението си мога да е, кажа, че така наречените пакетни продукти се предоставят в някои страни и позволяват обединяване на, на повикванията. И е, тези пакетни продукти се търсят все повече. Е, съответно, е, инфраструктурата е свързана с е, това. И ако ние започнем да налагаме някакви ограничения, вероятно това ще е, даде е, за резултат е, по, е, по-голямо допълнителни бариери. В края на кращата отново тук става дума за инвестиции. И нека да коментирам още три неща. Първо, е, разбираме, е, че има проблеми от гледна точка на потребителите, ние не ги отричаме, очевидно е, че трябва да се работи по тях. Във всички случаи конкуренцията е добро нещо. Не. И когато конкуренцията не дава съответните резултатите, съответните резултати, трябва да се търси регулация, но трябва, трябва да е много, много обмислена. Слагам акцент на тази дума. Много премислена, много премислен подход към регулацията. Второ, втората ми основна точка преди да приключа, втора принципен момент е подобряването на рамката. Рамката в момента предоставя сигурността, която е необходима на инвеститорите. И е, след като се установява, че няма достатъчно инвестиции в европейския е, пазар на електронни съобщения, изключително важно е да се създава е, сигурност за инвестициите. До този момент е, всичко бе направено много добре. Е, трябва да се обърне внимание в момента на нетрадиционните доставчици. И трето, считаме, че трябва много добре да се е, разбира каква е ролята на Европейския регулатор за електронни комуникации. Е, знам, че председателят е, на комисията е работил много по създаването на този орган. Той е регулатор за хармонизиране и е, той трябва да върши тази хармонизация на базата на е, установени данни и много е, обмислено. Затова и комисията трябва да остави европейския регулатор да се занимае внимателно с въпроса и да следва основни принципи. И надявам се, че ще ми простите, ако е, кажа, че е, настоящето е, настоящия текст бърка твърде навътре в подробности в регулацията, което не е необходимо за пазара. Председателят, благодаря. Сега е ред на доктор е, Брандо. Благодаря ви много за това, че поканихте мен и Цифрова Европа, за да ви представя нашата позиция. Ще започна с представянето на обединението Цифрова Европа. Това е гласът на цифровия сектор. 57 фирми и 46 национални обединения – са наши членове като цяло 10 000 дружества в сферата на информационните и комуникационни технологии. Това са производители на оборудване, доставчици на услуги, и нататък и тъй нататък. Като цяло, ние анализирахме в началото на тази година предложението на комисията и сметнахме, че като цяло е изненадващо че след дългото и подробно обсъждане след 2009 година, след като имаше такова законодателство, прието през 2009 година и то се прилагаше в държавите членки, се предлага един нов законодателен акт. Това доста ни изненадва нас като обединение виждаме подробни разпоредби и виждаме, че целта е нещо, с което можем да съгласим. Целта е да се създаде цифров пазар за далекосъобщителните услуги, нещо, което изцяло приветстваме. Също така виждаме, разбира се, човек може да говори за промяна в действащите сега правила и норми, но като цяло ние смятаме, че трябва да се реализира идеята за дерегулация, а когато имаме прекалено подробни правила, това едва ли ще ни помогне да постигнем целите на този пакет. Мисля си, че основното за нас е, че като представители на сектора е, че трябва да се направи всичко възможно, за да се засилят инвестициите – и ние смятаме, че ако ще има промяна в сега действащите правила, тя трябва да се основа върху тази идея и разбира се, трябва да се има предвид основната цел, именно засилването на инвестициите. Ние бихме искали да помолим Европейския парламент също да помисли за пакет от тази гледна точка. Като цяло, това, което предизвиква наша, нашата загриженост, не е нещо, в което пряко участва комисията ИМКО, например, преразпределението на радиочастотния спектър, последователността в тази сфера, включително разпределението на частотите. Загрижени сме за мрежите, които обслужват малки територии. Ние виждаме че тук има някои подобрения, които се предвиждат в предложението. В нашия анализ разглеждаме и разпоредбите, които се отнасят до продуктите за виртуален достъп. И има тук доста неща, които все още не са ясни. Ние искаме също така да бъдат подробно разработени разпоредбите за неутралност на мрежата, имаме доста въпроси и възражения, свързани с тези разпоредби. Ние сме за всичко, което осигурява отворен интернет и ни дава възможности за по-голяма правна сигурност и яснота, особено когато става дума за неутралност на мрежата и управление на трафика. И отново, в по-общ аспект, всичко това трябва да води до цялостната идея, за която говоря в началото, а именно да се подкрепят и насърчат инвестициите. Всичко, което се предлага, трябва да се подчинява на тази цел, а ако не се подчиняват, не трябва да бъде в пакета. От гледна точка на производителите, както аз вече казах, целите и задачите на предложението са напълно приемливи. Разбира се, има много неща, които следва да се обсъдят по-подробно но нашият основен призив е да бъде рационализирано предложението и то да се съсредоточава върху най-важните неща. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега мисля, че можем да преминем към обсъждането. Първо давам думата на докладчиците в сянка и след това ще дам думата на всички желащи. Колегата Бастус, дали е в залата? Не я виждам. Тогава ще дадем думата на докладчика Сянко от социалистите. Госпожа Верньо. Благодаря, господин председател. микрофона на оратора. Сега добре ли? Да. Искам да благодаря на експертите, които направиха изказване. Читам, че по този въпрос комисията има добра отправна точка, но не считам, че дава верния отговор в частно, що се отнася до таксите за роуминг. Някой говори за договори, за договори в рамките на 6 месеца. Да, може да се предвиди подобно решение, въпреки мнението на Малкъм, но ако се даде възможност за избор между 6 месеца, една година или две години, защото нещата са различни в различните държави. Можем да говорим за максимална хармонизация. Аз не съм сигурна, че такава максимална хармонизация е, е приемлива по това досие. Необходимо е да има известна гъвкавост, която да бъде оставена на държавите. 6 месеца може би е добре за потребителите в Белгия, но според статистическите данни във Франция потребителите предпочитат договори за една-две години, повече стабилност, възможност да получават и съответни отстъпки. економическите и промишлени предизвикателства се отнасят по-скоро до инвестициите. Има намаляване на обществените средства за тази цел и трябва да видим, може би през втората част ще обсъдим този въпрос, как да се намери равновесието, тъй като в този пакет е, има аспекти, свързани с потребителите. Ние искаме да защитим е, техните права, да отидем максимално към хармонизация в това отношение. Е, но също времено трябва да внимаваме за инвестициите, за растежа и как бихме могли да постигнем нужното равновесие по това досие, тъй като не е необходимо отново да намаляваме намаляване на инвестициите или пък зле разпределени инвестиции, което ще доведе до допълнително разминаване между регионите и различните социални групи. Относно блокирането на услугите, тук считам, че е необходимо да има повече прозрачност. Да, после ще взема отново думата. Много ви благодаря, Бернадет. Господин Кросман, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Трябва да помислим как да запълним празнотата, която съществува между един режим, който е много благоприятен за потребителя – Например, възможността да се откаже от договора си 6 месеца след сключването му и дружества, които определено не предлагат толкова благоприятни условия на потребителя. И виждаме, че някои предлагат много по-добър достъп до интернет, що се отнася до скоростта и качеството на услугата. Трябва да се мисли не само за това как да се улеснят краткосрочните договори, но също така инвестициите. Така че трябва да се спази баланс. Трябва да помислим кои неща са по-важни. Може би нещо, което е по-бавно, но сигурно е по-добро, отколкото нещо бързо, но не чак толкова качествено. Разбира се, трябва, трябва да изберем правилния път и трябва да четем също така, че много често нещата се правят бързо и зле. Може би трябва да помисли малко повече за законодателството и трябва да се помисли, ако един едногодишен договор залага възможност за отказ от него след изтичането на тази една година, как това се отразява върху вътрешния пазар? Кой ще плаща за всичко това? Така или иначе, в крайна сметка всичко се плаща от потребителя. Той е този, който в крайна сметка плаща всичко. И ако искаме да променим нашия доставчик, защото сме намерили доставчик, който не иска от нас да плащаме толкова много, трябва да помислим за това, доколко това може да се осъществи на практика. Трябва да създадем рамкови условия и те трябва да гарантират големите инвестиции в инфраструктурата. Например, трябва да очакваме, например, че в сълските региони ще трябва да има по-големи инвестиции. Благодаря ви, следващия оратор. Благодаря ви. Да, принципът на неутралност на мрежата е най-важният аспект в този регламент. И аз го казвам, защото аз мятам, че в дългосрочен аспект единственият начин, по който потребителят ще може да има добри възможности, е само единствено чрез конкуренцията. Конкуренцията е необходима на нивото на услугите. И точно за това имаме нужда от много различни доставчици. В този контекст, за съжаление, конюнктурните интереси е на далекосъобщителния сектор противоречат на интересите на доставчиците на тези услуги като цяло и следователно на потребителите. През последните седмици много се срещах с представители на сектора. Те всички казаха, че най-важното за тях е да има специализирани услуги, да получат точно това, което искат. И повечето от тях се опитаха да му убедят, че и интернетът не е достатъчно добър, за да се доставя видео и че види, видеото и телевизия трябва да се доставят чрез специализирани услуги. И една от тези големи фирми се опитваше да му убеди, че е, че това е най-важно да има специализиран уред и специализирана услуга за предоставяне на услуги. Според мен интернетът е абсолютно подходящ за да получа чак видео, обаче лобистите се опитваха да ми кажат, че това не е възможно. Разбира се, те не успяха да ме убедят. И очевидно е, че фирмите искат да предлагат специализирани услуги, така че те да диктуват условията. Те да могат да решават дали друг доставчик на услуги ще получи разрешение да предлага услуги на европейския пазар. И какво ще трябва да се плаща за това? На този фон бях много загрижен, но не бях изненадан, да изслушам представителя на Dutch Telecom и Orange, които, разбира се, са две доминиращи на пазар дружества, които преди са били държавни монополи. Когато говорите за това как сектора на далекосъобщенията иска да предлага новаторски продукти и услуги, точно това – искам да избягна. Искам всички предприятия в Европа, както и до сега, да имат достъп до интернет при едни и същи предсказуеми условия. Но очевидно това, което Дача Телеком и други биха предпочели да избират победителите и губещите и да казват какви условия те искат да наложат за специализираните услуги. И тук, разбира се, имаме интереси или интересите или поне конъюнктурните интереси на сектора, които изцяло противоречат на интересите на вътрешния пазар или дружествата като цяло, следователно на потребителите. По подобен начин, когато чух, че беше споменат факта, че далекосъобщителните услуги се регулират така, както и услугите за всеобщ достъп. Това не е вярно, но това трябва да бъде точно така. Ако Deutsche Telekom предлага услуга и ако се позволява на тази фирма да предлага достъп до широколентов интернет, <laughs> е, е, low speed best или бавен интернет. Това ще бъде много зле за потребителите. За това, съгласен съм с общите коментари на докладчика господин Харпор но съм много изненадан от това, че комисията предлага такъв голям пакет толкова късно, практически на края на мандата на парламента. Да, съгласен съм с комисията, че трябва да има неутралност на мрежата, но проблема е, че има в кофата една огромна дупка и това позволява на далекосъобщителните оператори и други играчи в сектора да, да е, налагат несигурност на всички в Европа, с изключение на самите тези оператори в далекосъобщителния сектор. Мисля, че трябва много сериозно да разгледаме специализираните услуги и да гарантираме, че те не се превръщат в нещо, което вреди на вътрешния пазар. Благодаря ви. Грация. Благодаря ви. Дам думата на колегата Тайлер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на нашите гости и на докладчиците в Сенка. Понякога си задам въпроса, защо сме тук? Защото в момента нямаме един пазар в сферата на далеко съобщение. Точно за това е внесено това предложение. Самата идея за един пазар не съществува. Имаме 27 национални пазари. Затова си мисля за ползите от единия пазар или може би за отрицателните страни по въпроса за роуминга бих предпочела предложението на комисията. Смятам, че е много важно правилно да се реши този въпрос, по който има толкова различаващи съмнения. Мисля се, че това, което беше казано за данните, беше много важно. И също така вчера бежичния интернет спря в Европейския парламент, нещо е предизвика почти криза. Искам да задам въпроса за, за данните. Искам да ви попитам какво ви казват вашите потребители за потребностите си от данни. Дали е толкова важно за тях това? И също така ви казахте, че не трябва да има регулация. но ние имаме нужда от правна уредба, имаме нужда от сигурност. Това въжи и за инвестициите. Много се интересувам от аспекта конкуренцията, защото мисля си, че в сектора трябва да се инвестира, за да може да останете конкурентоспособни. Вие трябва да гарантирате инвестиции, които са насочени по оптималния начин – така че да отговорите на потребностите и желанията на вашите потребители. И сега по данните. Бих искал да чуя повече за данните и защо смятате, че няма инвестиции за това. И за неутралността на мрежата, да, съгласна съм. Мисля си, че много са малко хората, които са наясно с това колко е важен този аспект. И накрая за договорите. Смятам, че това е важен въпрос за потребителите и трябва да гарантираме това потребителите в цели Европейски съюз да се радват на справедливи договорни условия. Но мисля си, че те първа трябва да извърши много работа, за да могат потребителите наистина да се радват на добри условия, заложени в договорите. Вие казахте, че за да сменят хората доставчика, те де-факто трябва да платят повече. Това не е приемливо. Мисля си, че трябва да изведем и този аспект на преден план. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. И сега господин Харба. Благодаря, господин председател. Аз се слушах много внимателно казаното от колегите. Искам да се спре само на няколко момента. Ще се върнем на поставените от Кристиан въпроси и ще ги коментирам малко по-късно. Стайлер говори за ползите за потребителите. Аз считам, че това, което Кип Мик каза, е много добре. Има постепенно развитие на услугите за потребителите. Телекомуникационните компании станаха по-конкурентни, цените паднаха, но може да се направи и повече. В предложението от 2009 година нашата комисия искаше да се постави таван и ние бяхме тези, които също а, заложихме възможностите а, за преминаване от един доставчик на друг в по-къси срокове. Сегашното предложение се казва, че тези потребители, които при смяната на доставчика искат да запазят номера си, ще могат да го направят в рамките на един ден. Но за операторите е малко сложно да, се, да спазват съществуващите правила. Те са устарели като норми. Господин Хотън също говори за това дали трябва да се диктува методологията. Аз бих искал да се делегира тази задача на Берег, защото иначе се стига до микроуправление. Затова по-скоро трябва да направим едни разумни предложения да не допускаме микроуправление от страна на Европейската комисия, така както се предвижда в първоначалното и предложение, защото това ще е равносилно на регулаторен диктат. Разбира се, това не са въпроси, свързани с по-широката картина. Ние предвиждаме един децентрализиран модел на регулиране. Относно 6-месечните договори. Ние работихме много да се определят нови правила миналия път, за да могат хората да преустановят договора си, ако се променят условията. Тези норми бяха въведени в Обединеното кралство, така както бяха предвидени и в регламента. Трябва да има ясни правила, свързани с прекратяването на договора. Но има известна несигурност, защото след 6 месеца могат да се прекратят действието на договора. Ако кажем, че може договора да е 12 месеца, мисля, че предлагаме по-сложни условия на потребителите. Това, което ме безпокои, че има някои оператори, които изискват допълнително плащане в случай на прекратяване на договора, а не само плащане на амортизацията на апарата, който са предоставили. Благодаря. Колегата Тун има думата. Извинете, аз малко закъснях. Не сме говорили за предложението на Пилер де Кастилио от 2016 година нататък. И това предложение е свързано с развитието на таксите за роуминг. Трябва да създадем равнопоставеност на условията за далекосъобщителните компании. компании що се отнася до таксите за мобилни услуги в цяла Европа. Това не беше споменато. Считам, че това е важно за по-нататъчните ни дебати. Аз подкрепям направените от колегите предложения в това отношение. Председателят, благодаря. Сега можем да преминем към втората част на, на днешното изслушване, но преди това искам да попитам ораторите дали искат да отговорят на някои от поставените въпроси до момента в рамките на две минути. Първо господин Хаутен, след това господин Миг, след това господин по доктор Брандол. Ако нямате какво да добавите, разбира се, няма да ви насилваме. Господин Хотън. Благодаря. Аз ще се спра на някои от е, засегнатите въпроси. Относно данните, проблемът тук е, че е, това е новият и най- е, сложен аспект на е, покупката, която осъществяват е, хората. Текстовите съобщения, начина по който хората разбират данните е нещо ново. Те все повече използват тези данни, видео и прочие. Не съм убеден, че техните очаквания отговарят на реалностите, затова понякога хората бъркат. Именно поради това 6 милиарда са платените в повече средства за трансфер на данни. Що се отнася до баланса между това какво да бъде и какво да не бъде включено в регламента, аз симпатизирам голяма степен наказаното от вас относно Берек свързано с някои от измерванията, също изчисляването на средната скорост и прочее. Относно преминаването към друг оператор в рамките на един ден, що се отнася до последователността, Необходимо е да се гарантират нужните стимули, за да се ускори максимално процеса. Мисля, че това, което казахте за Берек, заслужава подкрепа. Благодаря, господин Кип Мек, за две минути. Благодаря, господин председателю. Аз няма да се обиждам, че бях наречен лобист, относно същността на казаното от вас. Аз не говорих за неутралитета на мрежата, а по-скоро на регламентирането и относителното регламентиране. Аз не твърдя, че нетрадиционните оператори трябва да бъдат регулирани по друг начин, отколкото тези, но считам, че регулаторите на ниво комисия, БЕРЕК, на национално ниво следва да отчитат какво е състоянието на конкуренцията между традиционните оператори и нетрадиционните, ново постъпващи такива. Трябва да се отчита и дейността на съответните оператори. Решението трябва да отчита конкуренцията и нуждата от регламентиране. Аз не отхвърлям регламентирането изобщо. Това би било абсурдно. Някои други въпроси бяха поставени. Има нарастване на трансфера на данни. Ние трябва да инвестираме, за да можем да поемем тези потоци инвестираме, но би било добре, че ако нещата за инвестиране бъдат малко улеснени в сравнение с ситуацията към момента. Защо има толкова малко инвестиции? Тук отговорът е сложен и няма еднозначен отговор. Липсата на единен пазар е част от проблема, но само част. Искам да се върна към въпроса на Малкъм относно условията на договорите. Ако има предприятия в Европа, като Deutsche Telecoms, например, които прехвърлят договори за срок по-дълъг от един ден, европейските институции са тези, които трябва да настояват Deutsche КОП да инвестира много средства, за да намали срока и да се вмести в рамките на един ден. Но отрицателният ефект върху потребителите следва да се отчита и това не е свързано толкова с срока, в който ще бъде прекратен договор, а по-скоро с прекратяването на услугата доктор Брандъл. Искам да се върна на един от коментарите, който беше направен, че заинтересованите страни трябва да могат да осъществяват иновации в интернет. Да, не бива да забравяме, че интернет не е нещо дадено а, веднъж за винаги. И за това фирмите трябва да виждат ползата за своя бизнес, за да могат да инвестират. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Вече говорихме по въпросите за защита на потребителите в общ порядък. Преминаваме към втората част. Междувременно Дойдоха и други колеги, те ще получат думата накрая. Относно иновациите и достъпа до услуги, неутралитета на мрежите. Това са темите за втората част от днешното изслушване и първият оратор, на който искам да дам думата, е госпожа Надя Трейнер от Арсеп. Разполагате с 10 минути. След това ще слушаме Янс Хенрик Джепърсън. Благодаря. Благодаря за възможността да представя Европейския регулатор за електронни комуникации и да споделя нашият опит с създателите на политики. Аз съм представител на френския регулаторен орган, но представям БЕРЕК, европейския регулатор, и ще говоря на английски, с което се извинявам на моите френски колеги и сънародници. Анализа и опита ни в това отношение Берек работи много от 2009 година. Тук на слайдовете. Е, надявам се, че няма да ви отекчавам много с слайдове днес и ще се опитам да се впиша във времето от 10 минути. Само 4 слайда имам. Та първият цел на Берек е да се опита да разбере какво се случва а, с мрежата и своего рода да успокои малко дебата. Да се получи по-добра комуникация между хората, които се занимават с интернет и с тези, които се занимават с далекосъобщения. И защо е важно това за заинтересованите страни? Е, защото е много важно да има неутралитет на мрежата. Съществуват е, огромен а, е, кръг е, практики а, в момента, които се използват в а, мрежите. Някои от тях са абсолютно необходими, а, другите са, може би, а, проблематични за дългосрочните иновации, поне това казват економическите анализи. Та ние се опитваме да направим оценка на ситуацията, включително начина на управление на трафика на мрежата. Този анализ показва, че положението не е отчаиващо, нито пък се влушава. Но съществува сериозен риск, ако положението се влуши. Това беше първия ни етап анализа. Второ, се опитахме да определим принципите, които пазара следва да възприема предложихме някои основни принципи, оценка на разумността на управлението на трафика и други критерии. Управлението на трафика в края на краищата и всички свързани с това ограничения в договорите или разграниченията, различното третиране на различните видове трафик не са непременно вредни, но трябва да има общи понятия, с които да се извършва анализа. И затова искам да поясня тези критерии. Някои от тях, вероятно, ще бъдат полезни за подобряване на предложението на комисията. Ще коментирам по-нататък контрола на потребителите, преференции и така нататък. Та, след като излагаме това, което по наше становище са добри принципи, които следва да се приемат от пазара, свързани с регулаторната рамка и то регулаторната рамка, която имахме до сега, директивата от 2009 година, ние е, се произнесохме последния начин. Първия начин да се защити неутралността на мрежата е да се направи така, че пазарните сили работят, т.е. да има ефективна прозрачност и конкуренция. Това е първият е ни критерий. Прави сте, че тук в съществуващата рамка има известни клаузи и разпоредби, които може би до този момент не са били успешно прилагани. Също така сме наясно, че може би е, не е достатъчно съществуващите възможности и че в дългосрочен план ще има проблеми с неутралността. За това трябва да има подход за мониторинг, е, мониторинг, наблюдение, контрол на качеството на е, услугите и развитието на пазарите. И трето, трябва да е ясно, че има възможност за действие, когато е необходимо не бива да се насилват е, определени практики, не бива и да се забраняват те. Потребителите трябва обаче да имат увереността, че ако има проблем, съществуват инструментите, с които може да се осъществи намеса. Става дума за решаване на спорове, оперативна съвместимост, сравнимост на изискванията за предоставяне на услугата и така нататък. Това се е залегнало и в съществуващата рамка. До тук говорихме за съществуващата регулаторна рамка. Ето сега тук е един по-смешен слайд, който става дума за новото предложено законодателство. Много оживен беше дебатът. От една страна са застъпниците на неутралността на мрежата, но има и противоречия. Те не искат да има намеса в интернет, но от друга страна настояват за намеса на обществеността, за да се запази неутралността на интернет и то да се запази от операторите. А операторите също имат своето мнение, днеска ще го чуем, убедена съм, за това, че нараства трафика, че има нужда от иновец. И разбира се, необходимо е, трябва да отчитаме и техните съображения. И в този контекст избора на законодателно регулиране е много труден, защото ситуацията е по-различна. В момента се налага да има повече не задължително регулиране от типа на препоръки. Когато става дума за регулиране, трябва много да се внимава как се формулират изискванията, защото средата се променя изключително бързо. Затова Берег счита, че в този контекст първото предложение на комисията постига като отправна точка едно добро равновесие. И малко дори се срамувам да кажа това, защото Берег в края на кращата има много резерви по отношение на предложения текст – И а, това е една от а, темите, а, с които имаме какво да коментираме с комисията. Те се възползваха от нашите данни, разбира се. И а, тук е следващия слайд а, вече преминавам към по-технически неща, основни проблеми, на които искам да сложа акцент. Интернет, е, достъп до интернет услуги, специални услуги. Считаме, че трябва да има една по-широка услуга за е, по-широка дефиниция на услугите за интернет достъп. Трябва да се реши какво би било полезно да съществува като дефи, дефиниция. Не би следвало тази дефиниция за услугите за достъп до интернет да бъде прекалено тясна, а от друга страна, специализираните услуги обаче могат да бъдат е, допълнително уточнени, особено е, по съображения е, за улесняване на сравнимостта между съществуващите услуги и услугите за достъп до интернет. Ако това ни дава възможност да оценим взаимодействието, между е, предоставането на тези услуги и намаляването на качеството потенциално, това важно е да имаме такива понятия. Трябва да има и определени насоки, водещи е, понятия, общи условия, като начин на изпълнение, е, достъпност на услугата, сега ние не можем да предвидим какви ще бъдат специализираните услуги за от бъдещето. Някои от тях сега са ни известни, примерно телевизия по интернет и така нататък, но трябва да има достатъчно гъвкавост при дефинирането на подобни услуги в бъдеще. Втората тема е правилата, които трябва да ръководят трафика на услугите за достъп до интернет. Много се радвам, че някои от тези критерии, които според нас са важни, се възприемат. Много важно е да се каже тук, че е, тези принципи за оценка на практиките и за осмисляне на практиките са много важни, но не следва да се ограничават а по-скоро да се търси практично прилагането им на практика. Не следва от тук да проистича блокиране на трафика. Факт е, че това се случи на някои пазари. А в бъдещето, може би, подел, подобни проблеми може да бъдат по-нелесно ловими. Примерно тавани за трансфер на данни и така нататък. Тоест не само технически проблеми, а и формулировки в договора за потребителя в края на кращата е важно какво вижда в договора. Затова ни се струва, че подходът тук трябва да е малко по-широк. След това, какво наричаме разумно управление на трафика? Тук проблема е каква е целта. Дали е достатъчно смислена Предложението на комисията съдържа един списък. И считаме, че е добре да има списък, но той трябва да е доизчистен. Има понятия там, които не са ясни може би не следва да бъде изчерпателен лист, защото ние не знаем какъв и ще са нуждите от а, разумно управление на трафика в бъдеще. Трябва да дадем известен марш за маневриране на операторите. БРЕК вероятно може да излиза с насоки в тази област. И накрая се връщам на идеята за свободата на крайния потребител. Това е много важно, защото потребителите не само трябва да имат достъп до съдържания и приложни продукти, но съответния достъп трябва да бъде осигурен. Потребителите естествено искат да има и по-голяма защита в това отношение. Така че считаме, че е важно да формулираме подобни принципи. Те трябва да бъдат достатъчно широки, за да подкриват всички видове трафик и видове терминали. Но също така е много важно законодателният текст да отчита факта, че достъпа до съдържание не е само отговорност и не зависи само от операторите. Така че от една страна ние отчитаме това, което вършат е, операторите за предоставяне на интернет, то е от ключово значение в края на кращата, но правомощията на регулаторите и контрола а, е, на доставчиците на интернет услуги е също важен, ако искаме да има достатъчно качествен достъп до услуги по интернет. Но трябва също така и разумно да се оценява какво означава качествен достъп. Не означава, че трябва да сме съгласни с недоброто качество, но трябва да намерим начин по който да се установява как може да се тълкува това право. Също така, тук казваме гордо същото, в областите, където имаме правомощия, следва да имаме и възможност за контрол, за участие за, в мерки за подобряване на прозрачността и качеството и то да бъдат сравними тези мерки. Някои регулатори в национален контекст вероятно нямат пълни правомощия за това. Това е проблем, който трябва да се реши. Има и други теми, като културното многообразие. Ние не сме регулатори и не можем, примерно, да решаваме подобни въпроси. Съжалявам, аз лично съм с техническо образование. И последно, считаме, че е изключително важно да има европейски подход по тази тема и ние имаме нужда един от друг за да можем да оценяваме подобни сложни е, ситуации, но също така трябва да внимаваме да не създаваме е, пречки, да не е, затрудняваме регулатора да предприема бързи и според него подходящи мерки в проблемна ситуация, защото развитието на интернет е определено изключително бързо. Ние се опитваме също да бъдем бързи като регулатори, но не е толкова просто. Благодаря. Грация ла parola. Благодаря ви. И сега давам думата на господин Йенс Хенрик Япсън директор за Европа на Център за, Центъра за демокрация и технологии. Моля ви, спазвайте отреденото ви време. Ами има нужда от по-голяма скорост. Първо, благодаря ви за това, че ме поканихте днес. Ние сме организация на гражданското общество, неправителствена организация. Ние се стремим интернет да е отворен, новаторски и безплатен. Ние смятаме, че времето на този форум е подбрано много добре, защото в рамките на мандата на тази комисия е записано, че целта е да защитава правата на потребителите и вътрешния пазар. И всичко това се гарантира от неутралност на мрежата, т.е. всички съобщения, преминаващи през мрежата, не трябва да подлежат на дискриминация, независимо от техния източник, приложение или местоназначение. Затова приветстваме предложението на комисията. Смятаме, че този текст е добра отправна точка и от друга страна обаче остават някои празноти, които трябва да бъдат запълнени. Защо? Обаче идеята за неутралност на мрежата е толкова важна защото е много важно да се отчете ролята на интернет като двигател на иновации, растеж на економиката и това е голяма част от всекидневието на нашите граждани. Много вече е направено за по-голямата откритост на интернета. И интернета дава възможности за нови приложения, особено що се отнася до новото съдържание и до нови технологии. Така че от гледна точка на бизнес и потребителите интернетът е важен. За малките предприятия, средните предприятия, предприятия, които те първо започват своята дейност, неутралността на интернета означава, че в момента, в който дружеството плаща за достъп до интернета, това дружество веднага получава достъп до пазара в съответната страна, региони в целия свят и може да се конкурира с други дружества. За нас, потребителите в свободното общество, означава, че ние контролираме нещата, че ние решаваме кои услуги и приложения ще използваме, какъв достъп до съдържание искаме, какво съдържание искаме, с кого да общуваме в мрежата. Така че интернетът в това отношение е важен и за основните права в едно демократично общество. Така че интернетът е единствения начин да се достигне до международната интернет-общност и нито един орган на управление, нито един частноправен субект не трябва да ограничава вашите права. Да, ние бихме искали да има промяна в дългосрочната стратегия за развитието на интернет. Да, ние знаем, че операторите искат да сключват договори и да дават преференции за трафика на унези, които са готови да плащат за приоритетния си статус. Ако интернетът върви в посоката, в която доставчиците на интернет услуги ще решават кой срещу колко ще получава достъп, нещата ще се затруднят, защото всяко едно дружество ще трябва да се притеснява как ще може да оперира в една ситуация, в която има разпокъсаност. So this scenario would favor today's internet. Така че този сценарий ще е благоприятен за големите доставчици на интернет услуги и съдържание и ще е за сметка на малките и средни предприятия и гражданица. Това приветстваме предложението на комисията има един сценарий, който ние подкрепяме, именно гарантирането на отворен интернет. Обаче нека да преминем към сценарий, в който доставчиците на интернет услуги могат да взимат такса за преференциален статус. Ние говорим за това, че трябва да запазим отворения интернет, но също така трябва да съгласим, че е обосновано в закона като принцип да бъде заложен неутралността на мрежата. Берек извърши подробно проучване в тази сфера и беше установено, че милиони потребители в Европа са били подложени на практики, които ограничават приложенията, блокират или пречат на определени услуги и приложения. Също така бяха установени значителни различия в отделните страни и от гледна точка на единия пазар – Така че комисията е права да предложи това законодателство. Ние смятаме, че комисията постигна правилен баланс по много аспекти и целите на комисията са правилни, обаче има много какво да се подобри. Най-важното е, че текстът трябва изрично ясно да заяви, че недопускането на дискриминация при трафика е основно очакване независимо от източника, предназначението, приложението или съдържанието. Комисията ясно заяви своята позиция за забраната на определени услуги и приложения. Обаче комисията не е заявила своята позиция за забрана на положителната дискриминация. Providers uh, are paying for preferential uh, и тук е много важен аспект за плащане при получаване на преференциални услуги. Това е нещо като да пререждаш другите на опашка. За това е необходимо да се запазят всички условия за отворения интернет, като същевременно се позволят инвестиции и съответно извличане на печалби от страна на доставчиците на интернет услуги и съдържание. Разбира се, може да има различна скорост, различни ограничавания на обема на данни, обаче има значителна разлика между специализираните услуги и услугите за достъп до интернет. И разбира се, правилно е да справи разграничаване между тези два вида услуги. Ще видим как в бъдеще ще се развият тези услуги. И мисля се, че ролята на националните регулатори като органи за наблюдение на ситуацията тук е от решаващо значение. Няма значение колко добре ще дефинираме понятията в законодателството. Става дума за функционирането на пазара и постоянното наблюдение за това как пазарът функционира. Тук спирам. Благодаря ви много. Много ви благодаря. И сега давам думата на доктор Андрея Ренда, която е старши научен сътрудник в Центъра за европейски политически изследвания. Да, това предложение наистина е много сложно и много аспектно. Първо искам да кажа, че но се радвам, че тук обсъждаме неутралността на мрежата в контекста на вътрешния пазар. Преди 6-7 години общото убеждение, особено в Брюксел, беше, че нито единия пазар, нито неутралността на мрежата ще бъдат проблем в Европа. Всички смятаха, че вече имаме един пазар за далеко съобщенията и електронните комуникации и многи, много хора, включително и високопоставени лица в Европейската комисия, смятаха, че това е проблем, който изникна само в САЩ, но че това никога няма да бъде проблем в Европейския съюз, просто защото имаме много повече оператори, но това очевидно не е така. И сега обсъждаме как точно да се справим с проблема на неутралността на мрежата, нещо, което е станало сериозен проблем. Освен това, ние говорим за 2016, 2017, 2018 година и като цяло сме съгласни, че трябва, като готвим нашите предложения, да отчитаме бъдещето. Всички сме наясно, че до тогава технологиите ще се променят значително. Само помислете си, преди 5 години повечето хора нямаха смартфони и нещата се променят много бързо. Сега използваме интернет по начин, който е много по-различен от това, което се случваше само до преди 5 години. Първите 3-4 минути от моето изказване ще бъдат посветени на идеята на дерегулирането и ще разгледам въпрос за по-добрата регулация и за това как ви обосновавате законодателството в тази сфера. Мисля, че вие трябва да започнете с признаването на факта, че се провалиха пазарните сили и точно за това се стигна до решението, че е необходима регулация. Така че ние очакваме от вас, като регулатори европейски институции, да признаете, че замисъл на първоначалния пакет за далекосъобщение 2002-2009 година не беше подходящ за този сектор Съгласна съм с онези, които смятат, че единия пазар е само сближаване на регулаторните подходи, но това не е така. Единият пазар е свързан с резултатите, с трансгранична търговия, с възможността да се използват и подобряват различните услуги в различни страни, така че те да стигат до гражданите. Също а така единия пазар е сближаване на ценовите нива, разбира се, не е изцяло поради разликите в стандартите в държавите членки. Така че бих очаквал в преамбюла на регламента най-малкото или в оценката на въздействие да има признание на факта, че правилата, които сега действат, не са постигнали създаването на един пазар, а по-скоро са до някъде либерализирали националните пазари. Освен това, има различни тълкования на факта, че има огромна необходимост от инвестиции и капацитет на мрежите на европейско ниво. И необходимостта от инвестиции в капацитет е свързана не само с инфраструктурата, но и с това, че всички видове инфраструктура, като се започнат електроснабдяването и информационни технологии и съответната инфраструктура, всичко това трябва да се модернизира. Например, помислете си за интелигентните мрежи, за автоматизацията, всичко, което ще изисква сближаване на инфраструктурите. Ние имаме нужда от една такава здрава, устойчива, надежна инфраструктура с висок капацитет. И това е нещо, което трябва да осъзнае. И сега за провалите в регулацията, провалите в предоставянето на едно обществено благо или положителен външен фактор. Може би трябва да признаем, че нормите, които са в сила 2009 година за прозрачност и минимално качество на услугата, не се осъществяват леко на практика. Мисля си, че изказали, се колеги експерти достатъчно добре показаха сложността на задачата на националния регулатор, защото Качеството на услугата означава различни неща за различни потребители и трябва тази логика да се прилага и към предложението, което може да доведе до прекомерно регулиране на пазара. Т.е. фактически ще налем масло в огъня, вместо да решим проблема. Освен това трябва да признаем, че няма възможност да се заявява необходимостта от неутралност на мрежата и да се върнем към идеята от 1993 година, е, че интернет ще бъде място, където има само анархия. Че никой не може да провери какво правите в интернет. Вече не е възможно да се изтъква този аргумент сега. В епоха, когато генералният адвокат е заявил, че може да се затварят а, а, сайтове, които предлагат а, фалшифицирани стоки. Това се случи в САЩ. Ние искаме от а, публичните институции да проверяват интернет. Тоест парадоксът в този проекторегламент е нещо, което трябва да избегнем. А именно в името на неутралност на мрежата ние призоваваме към патрулиране и контрол на интернет. И това не е нещо, към което трябва да се стремим, защото това не е неутралност на мрежата. Ние всеки ден сме подложени наблюдение, когато ползваме интернет, така че не смятам, че трябва да имаме такова доверие в ситуацията след всичко, което сме научили наскоро. Предложението на комисията има едно голямо предимство и Европейския парламент работи. По това има е едно добро нещо и един проблем. Доброто нещо е, че е много е трудно да не се съгласиш с факта, че трябва да има отворен интернет и евентуално в допълнение към него специализирани услуги. Обаче проблемът е същият. Когато имате предложение, с което трудно да не се съгласите, тук почват проблемите трябва да признаем, че ще бъде на практика почти невъзможно да се реализира това предложение, защото това ще означава, че контрол и патрулирането на интернета ще надхвърлят възможните приложения и границите на Европейския съюз. Доброто нещо е, че може би ние ще започнем чрез този регламент да събираме данни, но не мисля, че ще стигнем до някаква смислена регулация на интернет в скоро бъдеще. Искам да призува депутати в Европейския парламент да избегнем три различни синдрома, свързани с това предложение. Първият е синдрома Галилей. Парламентът знае за това много Добре, до каква, извинете, става дума за проекта Галилея, до каква степен може да предлагате един огромен и скъп проект, да искате от частния сектор да финансира значително този проект и след това да казват на частния сектор, между другото няма да има никаква възможност за търговско комерциално използване на този проект. Вие трябваше да отруите стоиността на проекта Галилео, просто защото частният сектор не искаше да участва в финансиране на този проект поради липса на комерциални възможности. В САЩ има задължения за неутралност на мрежата и е много трудно да карате хората да споделят своята мрежа с конкурентите си и да бъдат неутрални. Вторият синдром е синдрома на трапанта. Виждаме един отворен интернет, отворен достъп до интернет, обаче това може да бъде един празен интернет. Т.е. ако той ще бъде отворен без никаква възможност за разграничаване, аз не мисля, че резултат ще бъде много добър. Все едно да кажем, ще имаме един празен един пазар. Не искаме да имаме празен, а добър един пазар. И третия синдром е синдромът на гората и дърветата или фенера и изгубения ключ. Мисля си, че проблема за неутралността на интернета е много по-широк проблем. И това означава, че ако възприемате позицията на крайния потребител, както Гиермо, то аз смятам, че крайният потребител ще има отворен интернет, когато по цялата верига на създаване на стойността ще има възможност за откритост, за недопускана дискриминация – и това е да подобря в крайна сметка преживяването на потребителя. Но тук е важно и прилагането на нормите за лоялна конкуренция и ние трябва да обсъдим и този въпрос на всички нива на веригата на създаване на стойност. Благодаря ви. Грация. Благодаря. И последният оратор е Гилермо Белтра от Белк. Благодаря, че имам възможност да се изкажа тук. Белк е, е Европейската организация за потребителите. Представляваме повече от 40 потребителски организации от над 30 държави. Говоря се господин Ренда и няма кой знае какво да каже. Много от нещата бяха покрити от останалите оратори. В Белка поса... считаме, че пакет от 2009 година не обхваща изцяло всички тези въпроси. Нямаше достатъчно гаранции, които да са заложени. От тогава говорим, че не е свършено достатъчно и се оказахме прави. Комисията предприе законодателни действия. Европейския парламент също излезе с няколко резолюции, настоявайки за законодателно решение. Както беше казано в презентацията на Надя Трайнер, малките камъчета преобръщат колата. Защо настояваме да се регулира интернет. Ние всъщност не говорим за това днес. Ние говорим за регулиране на достъпа до интернет, за да може да остане интернет отворен и неутрален. Това е изключително важно. Вторият мит, който често чуваме, че това е решение в търсене на проблем. Не. Повечето от ораторите, включително и от евродепутатите, са съгласни с нас – през 2012 година всеки трети потребител на мобилни услуги не е можел да ползва а, гласови услуги на мобилните си телетови. Също имало много случаи на нелегитимна дискриминация, тъй като операторите се фокусират върху предоставянето на специализирани услуги. Има неопровержими факти, че има все повече търговска и друга дискриминация. Тя може да е положителна, може да е отрицателна. Затова са необходими нови правила на играта. Независимо каква е дискриминацията, положителна, отрицателна, економическа или техническа, ограничава избора на потребителя. Ние не знаем какви ще са следващите а, приложения, ние не знаем кои идеи а, са положителни, кои не. Един оператор може да направи, например, невъзможно или да блокира ползването на Skype или на WhatsApp. Освен това могат да се налагат различни цени според това какво съдържание искам да ползвам и каква интернет връзка ще ползвам. Ние не виждаме как ще се решат тези проблеми с това предложение. Тези дискриминационни практики са вредни и трябва да бъдат регламентирани. Какво означава всичко това от гледна точка на потребителите? Според нас това означава, че потребителят трябва да избира какво съдържание, какви услуги, какви приложения иска да използва в интернет при равно третиране и да бъде достатъчно защитен. За нас е, това е въпрос, е, свързан с очакванията на потребителите от създаването си, интернет. Създава очаквания у потребителите, че той винаги ще действа. Винаги, когато се включите, ще имате достъп. Предположението е, че интернет връзката ще работи винаги, но всичко това зависи от това, кой е вашият оператор. Предложението трябва да посоча, че потребителите трябва да имат това право, не трябва да има ограничения върху достъпа до услуги или приложения без каквито и да е ограничения. Може би с изключение на скоростта но това все пак означава ограничаване на потока на данни. Изключението от общото изискване за управление на трафика трябва да се обсъди, но ясно трябва да се а, заложи в законодателния инструмента. Например, спавенето на изискванията на съда, а, намаляването на вредния ефект от а, задръстване или временно прекратяване на достъпа. Считаме, че подхода лист на, на Берек е добър. Не бива да забравяме, че потребителите в Холандия и в Словения са силно защитени вече. И е, за това е, този регламент е, при хармонизацията да не допусне намаляване на тези постигнати високи стандарти на защита. Трябва да се защити достъпа до интернет услуги, интернет като цяло. За съжаление, предложенията не са достатъчно ясни, има вратички и трябва да бъдат подсилени. Освен това, Искам да поставя два въпроса за специализираните услуги. По какъв начин можем да гарантираме високо ниво на връзки, които да не нарушават услугите по интернета за потребителите? Член 19 от предложението според нас трябва да се заличи. Относно специализираните услуги отнови, докато тези услуги не се превърнат в традиционни, ще имат стимули за определени ограничения от страна на операторите и така как да гарантираме, че те ще инвестират повече изобщо в развитието на интернета, на, само на специализираните услуги. И честно казано, въпреки че посланията не винаги са ясни, телекомуникационната индустрия не иска да предостави еднакви условия за интернет услуги. Някои искат целият интернет да действа по различен начин и доставчиците на съдържание да им се плаща за доставката на съдържание. Но ние не сме в 19 век. Интернет изисква открито, откритост. Сега имаме историческата възможност, че този законодателен акт да засилим тези гаранции, да защитим интернет и за бъдеще. Благодаря. Председателят. Преминаваме сега към въпросите и отговорите. Давам думата на колегата Бастус. Благодаря. Аз нямах възможност да присъствам на част от този дебат, тъй като имах други ангажименти. Това, което чух до сега обаче е изключително интересно. Искам да ви поздравя за начина, по който разгледахте по време на втората част на това изслушване е въпроса за неутралността на мрежата, който е доста деликатен и подчертахте нуждата от постигането на баланса. През 2009 година, когато обсъждахме пакета за далекосъобщенията, въпроса за неутралността ни накара да преминем към процедура, към помирителна процедура. Имаше от тогава доста развитие и трябва да признаем, че сектора на далеко съобщенията винаги е стъпка а, пред нас, независимо колко бързо приемаме законодателни актове. Принципите, които а, ръководят неутралността на мрежата, трябва да са стабилни. Освен това сме съгласни, че тези принципи трябва да се адаптират, тъй като този сектор е изключително динамичен. Не бива да се блокира навлизането на пазара на нови продукти и на нови услуги. Далеко съобщенията са сектор, който иска да е винаги една стъпка напред пред изразените от потребителите нужди трябва да има ясно разграничение, според нас, между всичко свързано с техническите аспекти, трафика на данни, което е свързано с много правни изисквания и от друга страна законодателството за търговския трафик. Вярно е, че може да има случай на злоупотреби. Затова въпросът ми към експертите, които се изказаха по втората част на изслушването, какво мислят за това разграничение между управлението на техническия трафик и а, управлението а, на търговския трафик. Председателят. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако няма... А. От моя страна също искам да се извиня за това, че дойдох само за втората част на дебата. Присъствах на много интересно разискване в Комисията по култура, тъй като там съм докладчик в Сянка. А по темата искам да кажа, че подходът, който взема докладчикът и това, което чухме на изслушването, са неща, които подкрепяме. Подкрепяме ги в много области. Подкрепяме също предложенията за това някои елементи от е, текста да отпаднат, тъй като се под, покриват вече от съществуващо законодателство, прието в 2011 година. И то законодателство, което току-що е влязло в сила в много страни членки. Специално в лицето на БЕРЕК, Европейския регулатор за електронни комуникации, ние разполагаме с институция, която може да осъществява наблюдение, да извършва анализи и да излиза с предложения за реалистични цели. Неутралността на мрежата е от полза не само за потребителите, но и за създателите на съдържание, за малките и средни предприятия, които работят в този отрасъл. Затова ми е интересно да чуя мнението ви за въвеждане на нови услуги. Услуги по управление, услуги по наблюдение, установяване на качество. Какъв е пазара за малки и средни предприятия особено? Защото а, това е отрасъл, в който една малка, току-що създадена компания има нужда от е, висококачествен достъп до мрежата или от е, специализирани услуги. И в такъв смисъл тя ще иска да има предоставено качество по средством конкретни споразумения. Не говоря за инфраструктурата на мрежата, защото в общия случай се използва една и съща мрежа, но как можем да гарантираме това определените услуги, предлагани услуги да имат капацитет и качество, което да, наруш... да не нарушава качеството на отворения открит интернет. Колегата Верню, съвсем накратко, Искам да поздравя ораторите от втората част на изслушването. Много беше интересно то за мен и отговаряше напълно на въпросите, които си задавам по текста. Особено въпроса за неутралността на мрежата. Факт е, че се опомена тук пакета от законодателство за телекомите от 2009. Тази материя обаче е, се развива изключително бързо и това ще продължи. Затова ние трябва да бъдем много твърди по въпроса за блокирането на услугите, но да имаме и много мерки за прозрачност. И се присъединявам почти изцяло с изказването на Белук, защото те коментираха проблема за това как без дискриминация и ограничаване да гарантираме изпълнението на правата на потребителите. Т.е. да имат повече права и на какво ниво на а, хармонизация да, да заложим в закона без това да води до загуба на вече постигнати права. За управлението на трафика и дискриминацията на достъпа считам, че трябва да се опитаме да стигнем максимално а, далеч разбира се, с помощта на услугите, за да се дефинират съответните специализирани услуги и затворени мрежи и така нататък. Също така трябва да отчетем и различните подходи за различните видове услуги и различните видове мрежи. Мисля, че тук се направи много важно пояснение в този смисъл и благодаря за това. Грация. Енгстром. Благодаря, господин Енгстром. Uh, well, I'm not, I'm Благодаря. Аз няма да повтарям всичко, което казах вече, но определено искам да благодаря на изказалите се оратори и най-вече на представителя на ПЕУК, е, Организацията на потребителите. Факт има, реален проблем, факт е, той директно засяга потребителите – и а, абсолютно се съгласявам с господин Верховер. Тук се засягат и малките и средни предприятия. И ние имаме интерес в тази отрасъл да се включат не само шепа оператори, а да могат да работят в този отрасъл с десетките и хиляди малки и средни предприятия, които са гръбнака на европейската економика. Те трябва да имат една сигурна среда и да са уверени, че ще имат равноправен, сигурен достъп, така както се осигурява той за всички. Благодаря. Сега давам думата на нашия председател. Благодаря, господин председател на заседанието. Също искам да благодаря на целият екип. Смятам, че много полезни неща чухме. Да коментирам какви са предизвикателствата. Сигурно не е изненадващо за вас. Ние сме излезли с проекто предложение, кое колегите ще го видят. И там се ползвахме в много голяма степен на отличната работа, свързана, свършена от Берек. Включихме, искам да ви обърна внимание на това, всички формулирани условия за това как да се определи какво означава една увреждаща, една ам, вреда за достъпа до интернет услуги. също така и е, възможностите за противодействие. Възприема много и е, коментарите за дискриминацията по отношение на цените. Трябва да внимаваме в това отношение. Има много начини, по които може да се прокрадне подобна дискриминация. После, проблема с специализираните услуги. Тук е, става дума за една абсолютно нова дефиниция и напълно съм съгласна с Кристиан Енгстром. Видеоуслугите, например, не са най-удачния пример е, за нови услуги, защото те не се нуждаят от е, високо качество до този момент и инфраструктурата, която съществува, осигурява достатъчно добро качество. Но е, въпросът е какви ще бъдат специализираните услуги – ние е, трябва ли изобщо да се досещаме какви ще бъдат те? Ако трябва да го правим, трябва да имаме и подкрепа. Е, Белук е, каза, че всеки е, двама от трима потребители страдат от демокра... дискриминация по отношение на специализираните услуги. Но искам да чуя от тях кои са тези услуги и с какви данни доказвате вие, че има подобна дискриминация. Аз нямам чувството, че някой от колегите тук е наясно, че съществува този проблем. Така че за мен действително цифрата бе много изненадваща и искам да получа малко повече подробности. Е, сигурно тук има какво да направим. И е, малко по-широко за това къде се намираме ние. Според е, мен въпроса защо трябва да действаме в момента, аз мога да кажа, че съм напълно непродобеден в това отношение – Берек говори за необходимостта от качествени услуги и прозрачност, но като че ли в момента правителствата в различни части на Европа съвсем произволно въвеждат собствена регулация на въпроса с неутралността на мрежата и за това е необходимо да създадем и поддържаме една обща рамка, в която да действат инвеститорите. Именно за това аз съм за това да има регламент за регулиране на открития достъп до интернет. Чухме сега, че правителството на Холандия ще пристъпи към регулиране на този въпрос – те считат, че съществуващото законодателство не е достатъчно амбициозно и в момента ще приемат нещо ново. Интересно ми, е, ако някой знае да каже. Интересно е да се види какво е прието в други страни. Моят екип също разглежда този въпрос и ще отразим тези неща в измененията защото считаме, че има какво да се подобре в, подобри в, в предложението на комисията и ще се възползваме от съществуващият опит. Благодаря. Сега искам да помоля нашите оратори да отговорят на въпросите в реда, в който се изказаха по две минути за всеки. госпожа, госпожа Трайнер първо. Благодаря, господин председател. Съвсем кратко да се върна на въпроса на госпожа Верньо. Как да съчетаем или може би госпожа Басто зададе този въпрос. Как да съчетаем техническите измерения и търговските условия? През 2009 година ние заявихме, че едни и същи принципи могат да се е, прилагат към различни видове услуги и тези принципи се отнасят и за техническите ограничения и за търговските е, е, условия. Няма разграничение. Примерно, един от тези принципи е контрол от страна на крайните потребители – има немалко области, където може да се приложи този принцип. Вие говорихте за избора на възможността потребителите да избират. Аз лично не считам, че неутралност на мрежата не е съвместимо с търсенето на по-добри взаимоотношения между операторите и доставчиците на нетрадиционни услуги. Просто е, операторите ще е, има нужда да е, разнообразят услугите си. Няма, не е необходимо да се търси различен достъп до интернет, просто ще има по-специфицирани, по-конкретни разграничения но в такъв смисъл ще има необходимост и да се наблюдава какво се случва с интернет услугите. Разбираме и притесненията на господин Ренда, че регулирането и контрола не е точно това, което си представяме, когато говорим за неутралност на мрежата, но по-добре е да се е, наблюдава и да, има, да се има възможност за действие, отколкото да има ежедневно ограничение и контрол. Така че в това отношение подходът е правилен. Yeah, I, uh, I think I can support, uh... Мисля, че мога да подкрепя изцяло колегата. По специализираните услуги споделям съмненията на Малкълм за това какво точно влиза в понятието специализирани услуги – какво ще е това специално качество на услугата, което няма да може да се предоставя през обикновени интернета. Доставчиците казват, че това е необходимо, но доказателствената тежест е тяхна. Те трябва да кажат, че наистина има такива услуги и те трябва да въведат такива услуги, така че те да станат популярни на пазара. Също така не е много ясно как ще се наблюдава пазара и каква точно ще е ролята на националните регулатори. Разбира се, ролята на националните регулатори ще е отрешаващо значение, независимо от това какви ще бъдат определенията и идеите в регламента. Още един въпрос е защо разглеждаме регулацията възоснова в един дебат по неутралност на мрежата и недопускана дискриминация. Както вече каза един от колегите, ние говорим за достъп до интернет, не говорим за всички услуги, които се предлагат по интернет. Това просто е маневра за отвличане на внимание. На вниманието. И накрая ще кажа, че що се отнася до взаимоотношенията на доставчиците на допълнителни услуги, доставчиците на интернет услуги и далекосъобщителните оператори. Мисля си, че ако ви оперирате тази сфера, във ваш интерес е да работите в една здрава екосистема, при която се развива технологията, системите и приложението, които хората искат да използват. Защото това ще мотивира хората да искат все по-високо качество на връзката и да са готови да плащат това по-високо качество. Благодаря ви няколко думи по някои от поставените въпроси, особено въпроса на влизането на пазар от страна на малки и средни предприятия. Едно кое, нещо, което искам да кажа, че аз мисля, че трябва да помним, че интернета днес и заглежда нещо, което е много тлъсто в средата, когато става дума за приходите. И това, което виждаме днес, е една ситуация, в която много от потенциала, богатството на интернет създава от словите приложения. Разбира се, тук има много важни предимства, но същевременно много са малко стимулите за онези, които са на върха или в дъното на структурата. И между другото, това ниво, много от тези нива на приложения създават от американски фирми или във всеки случай фирми извън Европейския съюз. Ние много говорим за навлизането на пазара, за фирмите, които те първа прохождат на пазара. И нека да забравяме, че информационните и комуникационни технологии е значителна движеща сила – в Европейския съюз, но също така, че от гледна точка на продуктивността в тази сфера има големи разлики между САЩ и Европейския съюз. Искам да опровергая мита за на влизането на малки предприятия или нови предприятия в интернет, колкото и да е странно това когато се говори за отворен интернет, да имаме фирми, които разработват приложения за iPhone. И от буреността на интернета не е само нещо, единственото нещо, което осигурява отворено. И възможност за достъп. И имаме доста различни мнения, когато става дума за крайния потребител. Крайният потребител се интересува не само от отвореността. За него е важно да има избор между различни възможности. Изборът също така означава възможност за избор между основна услуга или услуга с повишено качество или възможности, съответно с по-висока цена. Мисля си, че това трябва да се отчита изцяло, защото в крайна сметка вместо отвореност ще се окаже, че слагаме всички потребители в един кюб. Благодаря ви. Може би накратко да спра на въпроса на госпожа Бастос. Ако правилно съм ви разбрал, вие питахте каква е разликата между управлението на трафика за търговски и за технически цели. Аз вече обяснявах, че когато става дума за търговски причини, не би трябвало да има управление на трафика, защото това означава дискриминация. Тоест, ако аз имам услуга за интернет достъп и ползвам услуги на определен доставчик, и ако искам да отида да видя някой сайт, когато има голямо натоварване, например в петък вече, не е допустим. Доставчика да ограничава трафика, да ограничава моя достъп до интернет, само защото е претоварена неговата платформа. Това е пример за неприемливо, неприемливостта на управлението на трафика. Обаче има ситуации, в които това е необходимо, за това ние искаме да има много ясно разписан списък на европейско ниво, за да се не, кога това е допустимо. За цифрите ние се опираме върху изследването ни от 2012 година. С удоволствие ще ви запознаем с резултатите и анализа в това изследване. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега комисията и след това дам думата на докладчика за заключение. Ако ми позволите, господин председател, аз ще представлявам доктор Виола. Мисля, че трябва да се представя. Аз също съм от генерална дирекция взаимовръзки и се казвам Андровила. Мисля, че трябва да поздравим цялостната ви комисия и докладчика за добре извършената и бързо свършената работа. Ние с голямо нетърпение очакваме продължаване на сътрудничеството с вас и очакваме в най-скоро време и съвета да е готов вече за преговори, защото Европейския парламент заслужава това при положение, че толкова усилия е положил във връзка с този спешно необходим пакет. Ние смятаме, че този пакет е важен и за потребителите, и за вътрешния пазар. Споменавам тези два аспекта, защото ако разгледаме двата основни компонента от току-що проведения дебат, като започнем с общия въпрос за защита на крайния потребител и съответните разпоредби, мисля се, че основно трябва тук да отчитаме не само целта да се осигури високо ниво на защита на потребителя в една конкурентна и високотехнологична среда в далекосъобщителния сектор, трябва да създадем достатъчно общи правила за пазара, така че операторите – да могат да функционират достатъчно добре в различни държави членки. Може би общите правила не са достатъчно, те са необходимо предварително условие за постигане на резултатите. В дебата чухме, че има основно три измерения. Въпроса за избор на правен акт, въпросът за организацията и въпроса за самото съдържание. Разбира се, те са взаимно свързани. Ще започна с съдържанието. Европейската комисия смята, че ако искаме да имаме наистина общи норми, ние трябва да отчетем най-добрите практики във всички наши държави членки, така че да не забравяме за нито един потребител. Отбелязах си, че особено представителите на потребителските организации споменаха, редица аспекти на предложението на комисията, които заслужават да бъдат включени в законодателството, което се предлага. И разбира се, това също е включено и в доклада на Европейския парламент, например, при включване, извинете, смяна на доставчика и много други въпроси. Бих искал да спра на други два въпроса. Степента на хармонизация и избор на правен акт. Разбира се, това не е един същ въпрос. Ние можем да постигнем висок ниво на хармонизация дори и чрез директива, но е ясно, че регламентът е този акт, който въвежда общи правила, които са пряко приложими в кратки срокове при това в целия единен пазар. Ние, разбира се, с уважение се отнасяме към съображенията на докладчика, които са различни от подхода на комисията. Може би следва да се позова на Лейди Бракнер, що се отнася до избора на инструмент, правен акт и високата степен на хармонизация. Ако не продължим с подхода на комисия, така както е предложен, мисля си, че можем да бъдем винени в пренебрегване на интереса на единия пазар. Сега искам да спра на въпроса на неутралност на мрежата. Комисията, разбира се, е много доволна, че се спазва логиката, за която току-що говорих, а необходимостта от общи правила за общия пазар. Чухме че докладчиците в парламента подкрепиха идеята за регламент. Комисията, разбира се, радва и изобщо не се срамува да каже, че сме съгласни в много отношения с Берек. Тук, разбира се, и въпроса за напрежението между трайните принципи, които трябва да бъдат заложени в законодателството. Госпожа Бастус говореше за това, че законодателството следва да почива върху принципи и яснотата и единството на прилагането на нормите. Ние в комисията смятаме, че сме избрали, формулирали правилните принципи и определено смятаме, че те са ясни. Основният принцип е отворен достъп до интернет, при недопускане на дискриминация, недопускане на блокиране. И ние смятаме, че това означава, че имаме един много ясен списък с изключения за от принципа за отворени интернета. Разбира се, много е добре да мислим за принципа за разумно управление на трафика, но ние знаем, че много хора се опасяват, че прекалено широко да формулира на изключенията ще създаде проблеми с прилагането на практика на законодателството и отново ще създаде разпокъсаност на нормите в това отношение. И вторият важен аспект е, що се отнася до специализираните услуги трябва да сме наясно за това какво ги разграничава от общите услуги, но не трябва да стигаме до свръхрегулация, само защото предвиждаме, че нещо ще случи. Не трябва да създаваме прекалено много правила. И предпазните мерки тук са много и те не са само нормативни. Първата предпазна мярка е самата конкуренция. Втората предпазна мярка е, че основните далекосъобщителни продукти на основните дружества се отнасят до достъпа до интернет. Вие трябва да имате много убедителни доказателства, че фирмите ще влушат качеството на основния си пазар, за да създадат друг пазар. И третият принцип, който вече е нормативен принцип и той е заложен в законодателството, и той се отнася до примата на принципа за отворен интернет. Каквото да се случи, важно е да има отворен интернет и той да бъде жизнеспособен и динамичен. И а, ние смятаме, че националните регулатори трябва да имат широки правомощия да се намесват. Вие зададохте въпроса за инвестициите националните регулатори ще имат правото да залагат минимални задължителни изисквания за качеството. И това е много важно, за да няма никакви отклонения в сектора. Необходимо е да се гарантира това, че специализираните услуги ще се закупуват само от тези, които имат нужда от тях. Например, поради твърде специфични бизнес потребности. Ние, комисията, като законодател не можем да определяме какви точно ще са тези услуги. Просто защото това е въпрос на саморегулация. Е важно да има интернет, който е отворен с високо качество и тогава нито, малко, нито едно малко и средно предприятие няма да плаща за специализирана услуга, от която няма нужда. Така че ще има саморегулация и разбира се, като последваща инстанция са предвидени националните регулатори. Така че ние сме убедени, че тук имаме една добра основа за да подобрим повече нашия проект регламент, но също така да постигнем сближаване на възгледите ни по този важен за обществото и за економиката въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на докладчика за заключение. Моето заключение е всъщност благодарност към всички наши гости, които се изказаха за това, че допълниха информацията, която беше предоставена Работата ни не се улеснява особено, но се радвам, че много от колегите, особено докладчиците в Сянка, присъстваха и ние ще обмислим много от въпросите, които повдигнахте. Считам, че като оставим на, на страна комисията, имаме наличната основна структура, основните елементи на съдържанието, за сега се ползват от широка подкрепа. Има доста подробности. Госпожа Трейнер посочи също, че дребните камъчета преобръщат колата. В отговор на Антони Уилън аз не виждам каквато и да е причина разпоредбите на директивата, които са насочени към хармонизиране в ключови области, изискват от държавите членка приемането на нужните разпоредби, предоставянето на информация не са а, различни от а, тези заложени в регламента. Това, което правим е да подсилим разбирането на съществуващата директива и прилагането на нейните разпоредби. И на второ място им даваме възможност да се адаптират, да продължат по-нататък, ако преценят или ако наблюдават, че има ограничителни практики. И да могат да реагират много бързо при прилагането на разпоредбите. Антони и аз доста спорихме по тези въпроси, но мисля, че колегите подкрепят подхода. Регу... Регулаторите, госпожа трейнер деликатно не ги спомена също, може би трябва да положат повече усилия. Днес непрекъснато напомням на Генерална дирекция Connect, че ние сме тези, които искахме да се заложат специални позовавания на директивата за правата на потребителите. Затова аз считам, че ние свършихме доста работа в интерес на потребителите, по-добра работа, отколкото това, което се съдържа в предложението на Европейската комисия. Надявам се, че колегите ще се съгласят с това. Разбира се, ще има допълнителни разисквания. Госпожа Тун постави въпроса за някои други аспекти на пакета в времето, с което разполагаме. И аз тук благодаря на комисията за това, което беше казано за темповете за раб... на работа до сега. Ние се фокусираме върху областите, в които можем да допринесем в най-голяма степен, а именно защитата на потребителите. Може би моите колеги ще искат да разгледат някои други аспекти. Ние а, работим, но и по много други въпроси в момента. По въпросите за роуминга и други аспекти, където имаме интерес, счетох, че не е необходимо да правим допълнителни препоръки към това, което прави комисията по промишлеността. И така отново благодаря на всички ви. В, само искам да кажа какъв е графика. Трябва да работим с ускорени темпове. До 3 декември ви моля да представите предложение за изменение. На 9 януари ще ги разгледаме в комисията. На 22 ще разгледаме компромисните изменения в началото на февруари. На 23 януари ще гласуваме, за да отговорим на срока, поставен в комисията ИТРЕ за 11 януари. Сигурно ще се водят разговори с държавите членки по въпросите, свързани с защитата на потребителите междувременно. И така, това е нашия план. Ще видя дали ще можем да проведем още една среща с докладчиците в Сянка. Ние сме готови да разискваме различните аспекти, които можете да поставите във вашите предложения за изменения. Благодаря на заместник председателя на нашата комисия, господин Конферати, че председателства това заседание, за да мога аз да изпълня ролята си на докладчик. Благодаря ви много. Господин Конферати, аз също искам да благодаря на ораторите и да върна председателския стол на господин Харбър.